Allora iniziamo. Откривам нашето заседание и искам веднага да се извиня за това, че започваме малко по-късно, но съществуваше опасност заседанието изобщо да не може да се проведе, защото очевидно не всички преводачи са били по местата си, но междувременно те дойдоха и можем да започваме. Вероятно, преводачите са били необходими на друго място, ми беше казано току-що. Имаме сред нас посещение от Унгария и искам да посетя, да поздравя нашите гости с добре дошли в нашата комисия и е, сега приемаме дневния ред. Смятам, че дневния ред с това е прият. Втора точка – одобрение на протоколите на заседанията от 11 октомври. Ако нямате забележки, можем да приемем, че протоколите са прияти. След това искам да посоча, че днешното ни заседание ще се разпространява в интернет чрез вебстрим. И сега минаваме към точка четвърта – рамки за политиката на Европейския съюз за подпомагане на развиващи се страни за справяне с предизвикателствата, свързани с сигурността на прехраната. Автор на това становище е Марк Тарабела. Аз бих искал да посоча, че бихме могли да пристъпим веднага към гласуване, но Марк, ако ти желаеш думата, моля, да. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. А, искам. Поснимахме доста компромиси с, с докладчика в Сянка. Искам да благодаря на тези, които ни помагат в работата. Обикновено поздравявам колегите, но също така и служителите, които се чуват името сега, а може би има и други, които свършиха чудесна работа. Искам също така да добавя, е, че в е, е, списъка за гласуване, който е доста дълъг, и е, ние получихме становището на Комисията по развитие. Е, мисля, че посланието, което отправяме е силно. Днеска в 12.30 моят колега Дасил Вестър ще ви отправи вероятно и друго послание. Сега нямам какво друго да добавя по процедурата. Може би е, искам само да кажа, че с компромисите е, е, се отправят значително силни послания. Има доста колеги, които предложиха доста изменения. Аз понякога съм сложил в списъка за гласуване минус. Това не значи, че не съм против изменението често аз споделям тяхното мнение, е, но е, по доклад, е, по становище трябва идеите да са категорични и ако и, и проточим доклада с а, някакви съображения, които аз може би споделям, но в края на краищата посланието не е достатъчно категорично, особено по комисията, която е адхок комисия, комисия по развитие. Има 6 изменения по-малко, не защото съм против тях, а по-скоро защото искаме доклада да бъде сбит с ясни е, насоки. И заради това има предложение за отрицателно гласуване на някои изменения. Благодаря на колегите, които е, така е, доста сериозно се занимаха с въпроса, защото в доклада по становището имаше активен обмен. После ще гласуваме. Спирам до тук. Не искам да говоря повече, господин председател. А сега, а, е, нека да видим сега. Имате ли всички списък на гласуването? Така. Господин Капола Сабото ще е забравил картата. Започваме с изменение номер едно. В а, две части. Сега гласуваме първа част. Първа част за номер едно. Приключи гласуването. Приема се. Съгласуваме втора част от изменение едно. Започнете гласуването. Край на гласуването. Втората част е приета. И сега трета част от изменение 1. Гласуването приключи. Отвърля. Сега. Изменение номер 2. Започнете да гласувате по номер 2. Гласуването приключи. Приятно се. Изменение номер 3. Две части. Гласувайте първа част. Dichiaro chiusa la votazione. Гласуването приключи. Втора част. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Втората част се приема. Пето изменение. Не. Сей. No, no, no. 4 no. Andiamo. Значи не. Номер 4 не се гласува. Номер 5 Започнете гласуването. Гласуването приключи. Отхвърля се. Ah allora, chiedo scusa, voti... Съжалявам, трябва да гласуваме номер 5 на госпожа Ягел. Гласувайте по пето изменение. Край на гласуването. Приема се. Сега, значи 6-7. Минаваме към 8 изменение. Започнете гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега, осмо изменение. Осмо. Край на гласуването. Приема се. Номер 10. Почнете гласуването. Гласуването приключи. Приема се 11. 11 изменения. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме Амблок. Компромис 1. Започнете гласуването. Глас... Край на гласуването. Компромис 1 е прият. 19-то изменение, първа част. 19-то изменение, първа част започнете гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Втора част от 19-то изменение. Гласувайте, ако обичате. Гласуването приключи. Приема се. Двадесет и първо изменение. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Приема се. 22 изменение. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Отхвърля се. Сега минаваме на 24-то, две части, първа част. Гласувайте по първа част.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 Край на гласуването по 28. Приема се 29-то изменение. Започнете гласуването по 29-то. Край на гласуването. Приема се. Изменение 30. Приема се. Сега минаваме на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 Гласуваме 39-то изменение Гладфелд. Гласуването приключи, отхвърля се. Andiamo all'emendamento 40. Гласуваме изменение 45. Гласувайте по 45. Край на гласуването. Отвърля се. Гласуваме компромис 3. Компромис 3 в две части. Първа част. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Приема се първата част. Втора част. Почнете гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Николеско? Николеско. Apriamo il voto sull'emendamento 55. Изменим 55. 55 Гласуването приключи. Суспенс. Отхвърля се. Сега преминаваме към компромис 4. Започнете гласуването. Искате да вземете думата? Значи първо да гласуваме. Почнете гласуването. Става дума за компромис номер 4. Гласувайте. Край на гласуване по, по компромис 4. А сега даваме думата на господин Силвестрис за устно изменение, което ще внесе в момента. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че се че добавям устно изменение към вече постигнат компромис, но имаше известни събития, които продиктуваха моето желание да го направя. За, за мен на втора част на компромиса, който предлагам, ето това е, е текста, който най-вероятно сте получили. Каква е логиката на това изменение? Целта е помощта и програмите за помощ на развиващите се, се стран, страни, да, да, да включват а, а, строителство на съоръжения за сълскостопански дейности, като тези съоръжения същевременно да бъдат да се да бъдат енергийно ефективни и да бъдат подхранвани с, от альтернативни източници на енергия. Защо го казвам? Защото като млад се занимавах много с помощ в е, развиващите се страни в рамките на католически организации и тогава си дадах сметка, че е, докато дойдат е, помощите, съоръженията са вече устаряли и трябва да бъдат изоставени. Така че целта Целта сега е съоръженията да бъдат подхранвани с възобновяеми източници на енергия, за да можем да постигнем наистина е, продоволствен суверенитет, нещо, което е залегнало многократно в този доклад. Марк. Е, господин председател, исках само да кажа, че не става дума за съдържанието на изменението. То е е, така дори малко по-широко обхватно от е, самото е, от самия компромис. Така че не, не, става, не става дума за съдържанието, а за редакционната формулировка. Не съм се обърнал към групите, защото целта ни беше да променяме нещата в последния момент. Затова това аз, както казах, е, не съм, съм съгласен по съществото на изменението. Е, разбирам, че господин Силвестрис има, го прави с най-добро намерение, но в крайна сметка не може един час преди започване на заседанието да се внасят изменения. И проблема Марк, Марк. Ascolta, il problema è se... Марка, проблема е, проблема е следния. А, ако си за, да гласуваме. Ако си против, не можем да гласуваме. Против ли си или... Аз съм съгласен да гласуваме, тъй като споделям а, съдържанието и духа на изменението, просто възразявам по процедурата. Е, все пак трябва да уважаваме онези, които са работили по е, този доклад и не може един час преди започване на заседанието да се изменят нещата, но по, по, по същество съм съгласен. В такъв случай изме... гласуваме устното изменение на господин Силвестрис. И е, приемаме и възраженията на господин Табрабела. Сега, значи, гласуваме устното изменение. Добре. Край на гласуването. Приема се. И сега минаваме към 61 изменение Патрал Невес по 61. Край на гласуването по 61-во изменение. Приема се. Сега изменение 62 първа част. Начало на гласуването. 62 изменение първа част. Край на гласуването. Отхвърля се. 64-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение номер 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Емендаменто 77. Изменение 77 е, Ягле, първа част. Край на гласуването. Приема се. 77 втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Е, втората част на 77 изменение се приема. Сега изменение 78. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 79. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 80-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 81-во. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега отново даваме думата на господин Силвестрис, който иска да ни запознае с ушното изменение на господин Лавие 82. Господин Силветрис, да, аз ще ви запозная с изменението, защото е, господин Лавие отсъства. В е, алинея 8 трябва да сложим, че е, трябва да се гарантира възможността за участие в преговорите на местните власти е, при развитието на територията, е, за да могат инвестициите да бъдат насочени към сълскостопански инсталации, благодарение на, което, на които населението да може да живее нормално. Да, може би трябва малко по-бавно да говорите. Благодаря. А, и така, начало на гласуването по изменението, което току-що ни беше представено от господин Силвестрис от името на господин Лавия. Начало на гласуването. Всички ли гласувах? Край на гласуването. Приема се. 83-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега пристъпваме към компромисно изменение номер 6, първа част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Първата част се приема. Втора част на компромисно изменение 6. Начало на гласуването. Е, край на гласуването. Приема се. Шестдесет и трето изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 84-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега пристъпваме към 85-то изменение на две части. Първа част на изменение 85. Патрайо Невес Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Втора част на 85-то изменение. Приема се. Приема се. Да, и първа част е прията. Сега пристъпваме към гласуването на втора част на 85-то изменение. Предполагам, че ще бъде същото мнозинство и втората част на 85-то изменение се приема. Сега пристъпваме към гласуване на 87-мо изменение, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. 88 изменение. Начало на гласуването. Според мен се приема. 89-то изменение. Начало на гласуването. Мисля, че и тук и това изменение е прието. 90-то. Начало на гласуването. Отхвърля се. 91-во Патрало небес, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Приема се. 54-то начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се, според мен. 92. Първа част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Първата част е, се отхвърля. Втора част на 92 изменение. Начало на гласуването. Приема се. 93-то, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. И така, пристъпваме към окончателното гласуване. Нека сега да гласуваме текста в изменения му вид. Край на гласуването. Приема се поздравления за господин Тарабела. Грация. Лонореволе Силвестрис Оси. Да, благодаря. И на господин Силвестрис. Преминаваме сега към точка 5 от дневния ред. недостиг на белтъчени в Европейския съюз, намиране на решение по един отдавна съществуващ проблем. Мартен Хойслинг получава думата. В този доклад по собствена инициатива на господин Хойслинг става дума основно за това да се покаже, че са необходими съответни мерки и инструменти за насърчаване на производството на протеини и това е във връзка с реформата на ОСП. Господин Хайслинг, както казах, получава думата. Господин председател, уважаеми дами и господа, Радвам се, че толкова много останаха тук след гласуването. Наистина става дума за един много важен доклад, който естествено е свързан с новата обща сълскостопанска политика. Става дума за един проблем, който съществува отдавна – през последните години този проблем по-скоро се влуши, отколкото да се подобри. През последната година имаме още по-голям спад на протеиновите култури с 20% и освен това имаме и 3% площи, които са засяти с протеинови култури в Германия. Този процент дори е един. Съответно, ние внасяме много растителни бълтачини и почти 18, 80% сме зависими от внос и всъщност около 20 милиона хектара е, са площи, е, които са в трети страни и които се засаждат с е, протеинови култури и точно от тези площи ние сме зависими. Така че всъщност цялото ни производство зависи от внос и това ни прави уязвими, защото Европа не е всъщност основният производител на протеинови растения. Китай са водещи в тази насока и са голяма конкуренция в случая. Естествено, има исторически причини за тези дефицити в Европа. Казах, че това е свързано с търговските договори, които сме сключвали, е, например ГАТ или Блехаус и е, до голяма степен те определиха снабдяването с е, бълтачини в Европа и в последно време се засажат повече житни култури е, за сметка на протеинови култури. Както казах, това е проблем за нас. Мисля, че в дългосрочен план този проблем ще става по-сериозен, защото губим една цяла група от култури в е, земеделието и колкото повече намаляват засетите площи, толкова повече губим знания и способности да произвеждаме протеинови растения в Европа. Освен това, ние трябва да насърчим селекцията, също така трябва да насърчим и семепроизводителите. През последно време и земеделските стопани губят своите знания във връзка с протеиновите растения и това означава, че трябва да работим по-усилено, ако не искаме да изгубим и последните остатъци от нашите знания. Трябва да се направи нещо и в семепроизводителната индустрия, за да могат да се произвеждат повече нови растения. И сега, ако погледнем какво е значението на протеиновите растения в цялостната рамка на сълскостопанската политика, аз мисля, че тези е, култури се вписват изцяло в е, новата е, европейска сълскостопанска политика и също така в бъдеще трябва да се вземе предвид и екологичното земеделие някои е, внасят по 100 кг е, азотни торове на хекта, с което се влушава качеството на културите и това повече или по-малко е, се отразява, както казах, върху качеството. Тези аспекти трябва да бъдат включени в селско-стопанската реформа и искам да посоча, че не само аспекта на доставки и снабдяване с храни трябва да бъде на първо място, а и аспектите, които споменах. Е, имам предвид положителното въздействие върху климатичните проблеми и интензивното земеделие също така, когато се използват легуминозни култури в оражите, соята, ще спомена тук, е, тя е безспорна, но в случая ни е необходима по-усилена селекция, необходима ни е и по-добро складово стопанство предвид фуражната индустрия, която трябва да е готова да използва такива фуражи и мисля, че тук трябва да упражним лек натиск в тази посока, за да бъдат изпълнени наистина тези мерки. Имаме потенциал по отношение на отглеждането на соя в Европа. Този потенциал не трябва да се забравя. В определени страни, като Австрия, например, имаше много голямо разширяване на производството и отглеждането на соеви култури. Също така има и някои данни във връзка с а, параграф 68. Във Франция имаме едно радващо развитие предвид а, легуминозните култури, т.е. бобовите култури и мисля, че е добре да се проследи това развитие. То има смисъл като подход и за това в доклада си аз а, предлагам протеиновите култури да се включат в сейбо оборота. Освен това трябва да се стремим към много е, етапни видове сейбо оборот. И, както казах, също трябва да обърне внимание и на производството. Комисията тук трябва да направи предложения как в крайна сметка биха могли да се внесат необходимите промени. Предимството на белтъчните протеиновите растения вече ги посочих. В моя доклад съм представил и необходимите мерки е, за включване на тези аспекти в ОСП. Смятам, че това ще ни осигури напредък и в този доклад също се обсъжда дали е, има необходимо съдействие при използване на животински белдачини. Е, аз тук съм много внимателен, особено по отношение на фуражите. И бих казал по принцип да, но има все още много открити въпроси в тази сфера. Така че аз сега се дистанцирам от твърдение, че а, е, би трябвало животински белтъчини до 100% да се включват в фуражите. Тук а, е, комисията също трябва да направи предложение как може да се намали въздействието на проблема в някои области, но не виждам възможност за налагане на генерално решение. Надявам се, че в доклада съм включил много положителни предложения – и аз мисля, че не става дума само за един малък сектор от бъдещата ОСП, а за това, че протеиновите растения трябва да намерят отново по-голямо място в Европа, защото те позагубиха си мястото си през последните години. През последните години ние осъзнаваме това и Миналата седмица дискутирахме това на пленарно заседание. Установихме, че има големи проблеми в сектора месопроизводство в Европа, така че тук трябва да изведем напред отглеждането на протеиновите култури. Ние имахме и преди това разговори с докладчиците в сянка и смятам, че всички заедно намерихме един добър път за излизане от проблема. Надявам се, че ще можем правилно да преценим проблемите и те да намерят своето точно значение в ОСП, след което бихме могли да стартираме една обща инициатива. Благодаря, Мартин. Да, господин Морве има думата. Госпожа Морве има думата сега. Благодаря, господин председател. Мисля, че в този дебат става дума за много повече неща, отколкото изглежда на пръв поглед. Става дума не само за недостига на бълдачини в Европейския съюз. Всъщност става дума за индикатор на един конфликт между две парадигми, между две ценностни системи, между два типа аргументи. От една страна свободна търговия, световна търговия в световен мащаб и от тук спада търговията с храни като част от световната търговия. И втората парадигма това е самоопределението в доставките на храни. Всяка държава трябва да има правото сама да определя какви култури да отглежда. Този недостиг на белтачини в Европейския съюз всъщност е последица от свободната търговия в рамките на свободната търговия се оказва влияние не само върху околната среда, но всъщност ние разрушаваме 70% от собствените наличности на протеинови растения. Те сега се внасят от САЩ, от Япония и от други части на света в Европейския съюз. И ние разрушаваме съществуването на зелските стопани в тези страни, а пък при нас също тази дейност не се отразява добре върху съществуването на селските стопани. В някои страни Що се отнася до транспорта, където има големи пристанища, там има и е, много силно развита е, птицевъдна индустрия. Това са големи птицеферми, които е, са част от едно индустриално производство в птицевъдството. Искаме ли наистина да е, правим това, като имаме предвид устойчивото развитие. Това, което искаме да направим за околната среда, за обществото, за осигуряване на работните места, скъпи колеги, ни налага въпроса е, как всъщност да намерим решение на проблема. Ние трябва до някъде да ограничим свободната световна търговия, трябва да изтеглим храните от е, нейния е, периметър на действие и да укрепим значението на екологичния компонент, защото трябва да намерим един правилен баланс в економиката. Наистина ние трябва да мислим за измерения и е важно да съществува равновесие между животновътство и растениевътство. Колегите, които бяха преди няколко седмици в Унгария, мисля, че това беше едно много успешно посещение на делегацията, може би могат да потвърдят, че има една унгарска поговорка Едно стопанство е здраво, когато има баланс между животновътство и растениевътство. А всичко това е в услуга на устойчивото развитие както в света на труда, така и в околната среда, така и по отношение на човешкото достоинство. Това обаче е нова парадигма, ние трябва да сменим парадигмата и аз бих ви приканила да си помислите а, е, за идеи в тая насока. Става дума за създаване на нов менталитет. Благодаря, госпожо Марвей, казва председателят. При този случай Искам още веднъж да благодаря на колегата Лад Фердер, който организира пътуването ни до Унгария. Посещението беше много успешно. Сега госпожин е, Миша Лонтен е следващият оратор. Също искам да благодаря на колегата за, нашия, за неговия доклад е, където се прави ясна равносметка е, защото, за положението на белтъчините в Европа и по света. Мисля, че е, трябва да напомним, че бяха подписани международни споразумения на други времена. Времена, когато Европейския съюз имаше само 15 члена, даже и по-малко 11 или 12, ако си спомням. Е, време, когато Китай не беше е, важен играч на световния пазар. Днес в Европа има нов баланс, който ни кара е, да мислим по-различно, а в световната търговия има нови течения. И искам да привлека вниманието на нашата комисия върху случващото се между Южна Америка и Китай. Днес Китай става най-големия вносител на белтачини е, с условия за производство, които е, не са така взискателни като нашите. Е, така че утре ние се излагаме на риска да не сме основния клиент и най-така изгодния клиент на нашите доставчици. Е, мисля, е, че картата се преразпределя в Европейския съюз. Производителността нараства в Централна Европа. Реформата на съскостопанската политика също трябва да бъде е, така възможност, благоприятна възможност. Аз мисля, че благодарение на Сейдбо оборота, ние ще увеличим вноса на бълтачени. Е, обаче не е достатъчно само да казваме, че това трябва да бъде съпътствано от е, мерки. Защото днес е, е, бълтачените е, страдат от няколко недостига. Първо, не се знае как точно се осъществява селекцията. Примерно, да кажем, при зърните култури. Освен това, не е имало никакви научни изследвания в областта на вредителите и производителите се отказват от това производство, защото не са достатъчно запознати с вредителите. Говорихме за ОСП и това показва, че можем да отговорим бързо на производителите, като създадем нова политика в областта на белтъчените. И е, именно е, доклада може да бъде е, обогатен именно в този смисъл, но доклада все пак трябва да получи одобрение от всички, защото темата е много важна и за економиката и за селско в Европейския съюз. Благодаря, Мишел. Сега Господин Я има думата. Госпожа Елизабет Егле, благодаря господин председател и благодаря също най-сърдечно на колегата Хойслинг за този доклад. Той е много добър като качество и според мен ние бихме могли да се съгласим изцяло с него. Но все пак на мен ми липсват три точки. Първо, става дума за животинските бълтачини и тук съм абсолютно убедена, че на европейско равнище трябва да си помислим какво бихме могли да направим, когато отпадъци от кланиците, които могат да се използват за храна, се изхвърлят в буквалния смисъл на думата, те се изгарят и тук можем да си помислим какво може да се направи при съответен контрол и е, как бихме могли отново да използваме белтъчините от животински происход в Европейския съюз. Второ, прави ми впечатление тук, че става дума за генно модифицирани организми. Ако погледнем статистиката, тогава съвсем реално можем да установим колко всъщност ГМО се внасят като количество, за да отворим очите на хората, ако мога така да се изразя. И след това бихме могли да тласнем дискусията в една или друга посока. И третата точка – всъщност за мен е изключително важна. Това са всъщност двустранните търговски споразумения, които договаряме в момента от а, догова... освен договарящите, никой не се интересува от тази тема и аз се питам какво би станало с споразумението Меркосур, едно ново споразумение без старите споразумения да са изменени и това, което познавам по-добре, двустранното споразумение с Канада, там мога да кажа, че точно тук трябва да обърне внимание на целия парламент, а също и по отношение на комисията да обърне внимание на съответния комисар, защото се получава така, че ние изготвяме добри доклади, но в крайна сметка резултата по отношение на споразуменията не е добър, а това не трябва да се допуска. Колегата Яер, каза председателят, благодаря. Благодаря и на докладчика, защото тази тема е много важна. Първо искам да посоча, че в Европейския съюз има голям дефицит на протеини и големината на този дефицит показва, че ние не можем да го преодолеем толкова бързо. Още повече, че има наши съвременици, че, е, които твърдят, че е, този дефицит на протеини може да се отстрани с малки коректури. Погледнато от аспекта на бъдещето, ние сме благодарни на докладчика, че е, е изготвил този доклад, е, запълва се една пазарна празнина, а пазарът е, означава винаги шанс. Ние трябва да поставим акцентите върху оборота, трябва също така да поставим акцента и върху пазарите и искам да не забравяме и бюрокрацията. Тук е, може би стигаме до втория стъп. В крайна сметка е, трябва да се освободим от различните премии за площи, така че да не се получават 10 вида премии за площи. Е, при изследователската дейност също трябва да се поставят акценти, тук обаче резултатите все още са неясни. Имам предвид най-вече ГМО. Сега искам в една точка да подкрепя много изрично госпожа Егле. Имам предвид използването на а, е, отпадъци от кланиците. За мен е обществен скандал, че това, което хората могат да консумират, не се дава на свинете след това да го ядат. Това е странно. И а, всъщност какво се получава? Тези отпадъци се изгарят като м, опасни отпадъци, а пък една друга част отиват в развиващите се страни и там се а, развалят местните пазари. Просто а, тук става дума само за онази част от тези отпадъци, които хората могат да консумират, но по различни физиологични причини не е, консумират. И ние бихме могли по този начин да запълним една празнина по отношение на е, бълтачените. Ние трябва, както казах, е, да е, използваме всички резерви. И последната забележка, която искам да направя. Тук съм също абсолютно съгласен с колегата Екле. Установяваме, че в момента на световния пазар е, има интересни развития. Имам предвид е, ГМО, и е, трябва в тази връзка да проведем една добра разяснителна кампания с е, потребителите. Ако ние затворим нашите пазари много бързо, е, това означава, че износа на белтачинни растения ще се насочи към Китай е, или другаде и всъщност те там ще изградят животновътство, а ние в Европейския съюз ще трябва да получаваме крайния продукт. Радвам се, че този доклад беше изготвен, радвам се, че той е толкова цялостен и пълен, но, както ви казах, трябва да се фокусираме върху някои отделни аспекти и още веднъж да изтъкнем по-добре значението на от животинските отпадъци, които са годни за храна на животни. Благодаря, каза председателят. Благодаря, господин председател. Изслушах колегите и споделям до голяма, до голяма степен и доклада по съдържание, както в частта в преамбюла и мотивите, както и в частта изложение на нещата, в които той обяснява подробно нашата зависимост прямо Латинска Америка и очертава методите за намаляване и на а, тази зависимост. Искам обаче да се спра на един проблем, който беше повдигнат и от Мишел Дантен. Е, споразуменията Блерхаус са нещо, което трябва да успорваме. Вие казахте, че тези споразумения са подписани много отдавна, когато Европа наброяваше 12 члена. Да, така е. Но от подписването на споразуменията Блерхаус бех след това бяха подписани допълнителни споразумения и договори, като протокол от Киото. Така че аз е, внасям из, изменение, в което предлагам в бъдещите споразумения Блерхаус да се казва аз, за съжаление, не съм юрист, но да кажа, че, с което да кажа, че е, споразумението от Блерхаус на практика е противоречие с споразумения и договори подписани по-късно, включително и протокола от Киото, защото в крайна сметка за какво да ходим в Канкун, след като се уповаваме все още на споразумението Блерхаус. Така че смятам, че тук можем е, така и да повдигнем въпроса. Тук в нашата комисия има единодушие а, и мисля, че би могло и в целия парламент да се очертае едно мнозинство за поставяне под въпроса на споразумението Блерхауса и неговите последици за отрасъла на а, отглеждане на култури за белтачини. Благодаря, господин председател. Ще гледам вашето чукче. Искам да спомена четири неща. Защо нямаме е, протеини? Първо, защото ням, не, не разполагаме и не, про, не произвеждаме рибно брашно. А, знаете, че съгласно правилата е, по-малките риби, които се улавят, трябва да бъдат върнати в морето. Обикновено ги хвърляме в морето вече мъртви, е, вместо да ги използваме за използване на а, е, а, брашно. Знаете, че каркасите на птици и на свине също след екарисаж трябва да бъдат изгарани. А знаете, че съгласно правилата е, каркасите трябва да бъдат е, унищожавани и, то, и това струва много. На трето място е, румънски заместник председател не е тук, но румънски фермери бяха дошли в моя офис и казаха, че преди да се присъединят към Европейския съюз, те са отглеждали генно модифицирана соя, но сега вече трябва да, да, да престанат да отглеждат тези култури и на, на практика те са разорени. И на последно място, пред, предприятията, които произвеждат пестициди, също не, не, не, не са в най-благоприятно положение. Така че ако вземем преди тези четири фактора и се справиме с тези проблеми, ще разполагаме с достатъчно бълтачини. Благодаря. Сега давам думата на следващия оратор, след него Жозе Бове. Er Благодаря. Благодаря за интересния доклад. Искам да направя някои коментари по него. Първо си задавам въпроса, защо по принцип един дефицит се представя в отрицателна светлина и се подчертава вредното му въздействие. Един дефицит може да бъде и предимство, ако възоснова на дефицити на други държави в други сфери ние можем да извлечем печалба. Както казах, дефицит не само в а, а, сферата на белтачините, обаче пък от друга страна трябва да посочим, че Европа произвежда достатъчно яйца. Искам да се спра и на това, че соята всъщност се отглежда основно за консумация от човека под формата на соево масло и всъщност отпадъците от соевото производство, които даваме като фураж на животните, са вторичен продукт от производството. И искам да посоча, че тук е, като конкуренция е нормалното отглеждане на фуражни растения, които са бълтачинни а от друга страна в света намаляват сълскостопанските площи и в тази сфера конкуренцията нараства. Затова според мен е важно да не смятаме световната търговия за отрицателна изцяло, а да видим и положителните и страни и също така да имаме предвид, че е, нарастването на ефективността в е, световната търговия може да крие допълнителни предимства за нас. Може би е, на други места се засаждат е, толкова площи с белтачинни култури, колкото са общите площи в моята страна, но пък от друга страна искам и да добавя, че белтачините се състоят от различни аминокиселини и в зависимост от различните животински видове, потребността от аминокиселини е различна, а не всяко протеиново растение е оптимално за фураж на определени видове животни. Соята като носител на белтачини е всъщност много подходяща за фораж на животни, докато граховите култури не са съвсем подходящи. Там има много белтачини, но това не е оптимална форажна култура. След това животинските белтачини и дискусията около тях, аз също съм за това ние да не бъдем като коне с капаци при тази дискусия. Това не е непременно свързано с канибализъм, обаче от друга страна ние подлагаме е, свинете в Европейския съюз на вегетарианство и е, всъщност е, е, не мисля, че това е най-добрия вариант. Още нещо искам да посоча като проблем. Ние не можем да избегнем зависимостта от бълтачините, защото над 70% внос е ясно. Независимо какво правим, не можем да е, стигнем до нулата при е, степ... Е, обема на вноса. От друга страна обаче дискусията за забрана на ГМО и ниски гранични стойности е, всъщност е, и тук трябва да си помислим, че тези е, стойности гранични не са съвсем реални в практиката ние трябва да имаме свобода на действие преди изцяло да се изолираме от пазара. Сега, за насърчаване на отглеждането на протеинови култури, тук искам да посоча, че при последната реформа на ОСП искаме да не бъдат директно включвани протеиновите растения в фуражите, защото това не, се, не е съвместимо с изискванията на СТО. Благодаря. Благодаря. Давам думата на Жозе Бове, после на господин Сантус. Да, благодаря. На свой ред искам да благодаря Мартин Остлинг за свършената от него работа. Благодаря и тези, които работиха с него и Мишел Дантен, който проследи в Френско министерство на земеделието, когато беше член на кабинета на Мишел Бърние, работата върху растителните белтечини и за това приноса му е значителен. Искам да кажа 3-4 неща. Първо по Блер Хаус. Днес има истинска правен диспут е, е, от гледна точка на международното право от Блерхаус. Някой казва, че днес ние сме блокирани и че Блерхаус ни налага ситуацията, в която сме. Други, част от които съм и аз, смятам, че Блерхаус е от 1992 година, е, както Марк Тарабела напомни, и междувременно бяха подписани споразумения в Световната търговска организация и споразуменията, които са породени в СТО, в споразумението от Дерхаус е, включват споразумението най е, е, на нация. Така че всъщност това сега се отнася за всички производители на соя. Какво засяга споразумението? Соята се внася безмитно на територията на Европейския съюз. Нула мито. И това беше изходния интерес на Съединените щати. Споразумението от началото на 60-те години беше Европа. Вие произвеждате зърнени храни и ги изнасите, а ние ще произвеждаме растителни бълтачини и вие ги пускате на пазара без мито. По принцип това беше сделката. И аз мисля, че днес по силата на правилата на СТО ние е, сме по-обвързани е, с поразумето от Берхаус, защото там първо няма мито и е, второ до 5 милиона е ограничено производството на соя. Така че въпросът е правен. Трябва да продължим да работим по него задълбочено. Дискусията далеч не е изчерпана. Възгледите се различават и трябва да се реши международно международноправния въпрос. Втория въпрос, свързан с дефицитите, една от точките, които според мен са важни, е, че именно вноса на соя днес е една от основните причини, дори бих казал основната причина е, за дефицита в търговския съскостопански баланс на Европейския съюз. Днес Европейския съюз е в дефицит в съскостопанския си баланс поради вноса. Днес можем да намалим този натиск, да намалим, може би изобщо да анулираме този дефицит, ако можем да променим част от производството си и сами да си произвеждаме растителни бълтачини. В Франция Министерството на земеделието и околната среда направи изследване и ако само 7% от площите, където се произвеждат зърнени храни, започна да се произвеждат растителни бълтачини, с 41% ще намали зависимостта ни от вноса. Това далеч не е малко. Като говорим за това, имам предвид не само соята, но както вече се каза, е, говорим за е, всички растителни белтачини. Това е много важно за преживните, е, както за говедата, така и за овцете, така и за козите. Така че няма сега да говорим само за свине и за птици. Проблемът е специфичен и затова решението трябва да бъде специфично. Но за всички преживни днес е, альтернативните процеси са много по-ефективни, по-изгодни за производителите, а при сейдбооборота също е изгодно. И друго, което искам да добавя, това е, че днес има значително развитие на качеството. Е, е, червени етикети, е, етикет за происход. Всъщност това, когато се прави разчет на разходите, винаги се посочва, че бълтачините трябва да се произвеждат на място или регионално. Така че хората искат качество, искат именно това. Това е изискване на потребителите, което трябва да се вземе под внимание. И третата точка, по която се говори, е за е, генно модифицираните организми. Не искам е, Можем да започнем дискусия по въпроса, но това е съвсем друга тема. Темата е, с, за хранителните бълтачини не съвпада с темата за е, ОГМ. Е, големи групировки като Каргил са включили това в дискусията, защото те имат монопол върху културите по е, големи е, замеделия. Трябва да се види каква е структурата на производството в Латинска Америка. Аз мисля, че темата е друга трябва да се знае, че чисто економически, от гледна точка на оборот и на търговски баланс, е по-изгодно ние да си произвеждаме белтъчини, и да се намалим зависимостта. Това е първо. И второ, какъв вид бълтечени? Това е друга тема, но нека да не смесваме темите, защото това няма да бъде от полза за работата на парламент. Жозе Бове, Луиш Капола. Жозе Бове, Луис Капола Сантош. Obrigado, obrigado, Presidente. Este é um debate muito importante. Благодаря, господин председател. Този дебат е от голямо значение. И до голяма степен бе засенчен от дебата миналата седмица относно нестабилните цени на зърнените култури и храни. Но аз искам да благодаря и да да, да поздравя докладчика, но на практика в доклада не се съдържат едни е, така по-категорични решения. Нали, трябва в крайна сме. Трябва да имаме възможност, трябва да имаме и достатъчно въображение, за да направим всичко възможно за увеличаване на а, културите и на обема на културите в, на, в Европа. Поставен и въпроса с ГМО, както и с животинските брашна. Аз мисля обаче, че трябва на първо място да, да помислиме какво трябва да включиме в новата ОСП, начини на производство и така нататък нашите фермери не произвеждат бълтачинни култури, протеинови култури, защото няма достатъчно рентабилност, защото те не са не им носят достатъчно доходи. Така че това са, според мен, предизвикателствата, които трябва да разгледаме. Благодаря, Луиш. Entschuldigung. Ja. Vielen Dank, Herr. Извинете. Следващият оратор е господин Дес. Добър ден, господин председател. Аз искам да благодаря също за доклада и е, Искам също така да посоча, че този доклад е от много добро качество. Искам да свържа изказването си с думите на господин Раймерс. Той казва, че дефицитите не са лошо нещо. О, искам да посоча, че в Германия ние имаме голям дефицит на зехтин и никога няма да можем да го преодолеем, така че ще трябва да свикнем с този дефицит. Въпросът обаче е дали трябва да имаме толкова голям дефицит. Аз мисля, че това не би трябвало да е така. Ако се изпълнят точките, които посочи Елизабет Егле, а и останалите, така ние бихме намалили дефицита и смятам, че би било разумно, ако наистина го направим в Европа. Това, което ми прави впечатление е, че решенията на комисията и на съвета е, засягащи а, е, дефицитите в Европа. Например, в Бавария ние имаме много сушилни за фораж. Е, там се суши също детелина и люцерна и много често а, е, като гориво се използва биомаса. За съжаление, а, преминаването към премии за площи доведе до там, че се суши половината количество в сравнение с преди. В моя регион имаше една такава сушилна инсталация преди е, се сушаха около 10 000 тона за 300 земеделски стопани, а сега капацитета е около 800 тона, една четвърт почти. И виждате, че когато имаме спад е, от 1000 хектара, е, това веднага се отразява върху а, е, подобна дейност и аз а, е, бих а, е, помолил докладчика да се замисли дали не бихме могли да увеличим производството на хектар и то с около 10 е, тона повече протеинови растения. В други региони на Европа също има такива сушилни съоръжения и трябва да се опитаме да поемем в правилната посока. Аз казах, е, че и имах около 10 000 глави добитък и ми беше възможно без внос да а, е, имам производство, което се базира само на форажите, които се произвеждат при нас. И ако трябва наистина да се съобразим с практиката, би следвало да станем много по-независими от вноса на протеинови растения и аз мисля, че ако се стремим да няма дефицити, направо можем да премахнем търговските споразумения. Благодаря. Благодаря, Алберт. С това приключваме дискусията по тази точка. Господин Полсен, имате думата. Благодаря, господин Благодаря, господин председател. Ром. Трябва да помислиме преди да започнем да действаме самата. Аз бях докладчик по а, правилници, които трябваше да регламентират въпроса, свързан с животинските брашна за произвеждане на фураж. Трябва да следим отблизо развитието на научните изследвания и мисля, че трябва да преразгледаме решенията, които сме взимали по повод протеини от животински происход. Нека не забравяме, че едно време сме приели едно законодателство в момент на криза, това беше в момента на различни епидемии, диоксин при пилетата, луда крава при говещото, победата. Но днес си, си даваме сметка, че положението не е било толкова страшно, колкото го мислихме, така че днес мисля, че трябва да преразгледаме е, някои взети решения, ако искаме да дадем тласък на дебата. Трябва да се върнем към производството на е, някои видове животински брашна или рибни брашна за фураж. Може би трябва да се ограничиме до дадени видове, но мисля, че за, за, произ, за, произ, за за млекопроизводството, за животновътството са необходими а, качествени фуражи. Мисля също така, че бихме могли да преразгледаме и да помислиме какви видове протеини можем да дадем на различните видове животни. Но а, нека да да разгледаме и, и въпроса за канибализма при животните, т.е. не можем да храним животните с фуражи на основа на е, животински брашна от същия е, вид, т.е. не можем да храним свине с е, фуражи на основата на брашна от е, свински происход. Но ако е, забраниме рискованите, така наречени а, остатъци а, от а, някои кланници. Ако избегнеме а, е, из, про, производството а, на брашна от болни животни. Но, а, добре, но ако, из, ако продължиме да произвеждаме фураж само на основа на растителни проте, протеини и просто няма да се справим. Аз крайна сметка смятам, че прасетата могат да бъдат хранени с бръсна от говеждо, от говежди происход. Поне няма научни изследвания, които да, да доказват обратното. Защото в крайна сметка става дума за едни висококачествени протеини, става, става дума за едни устойчиви е, продукти. А, така че ние не, не, ние, ние не, не можем да се е, ограничаваме само с това, което правим в момента. Благодаря. Бих искал да ви припомня, че миналата седмица, по време на пленарното заседание, по време на обсъждането на проекто резолюцията, свързана с проблемите в отрасла животновътство, бяха направени много изказвания в този смисъл, а сега ще дам думата на комисията. Господин Венцли, прощавайте ми. Мисля, че произнесах неправилно вашето име. Much, um... Благодаря, господин председател. От името на комисията аз искам да припетствам доклада на господин Хосникс за недостига на белтачини в Европейския съюз. Аз надявам се, че вие знаете и докладчика вече каза, че това е проблем, който винаги се е обсъждал през цялата ми кариера от комисията. От 79-та година, откакто аз работя в комисията, се обсъжда въпроса и е, трябва да се вземат мерки за подобряване на положението. Е, трябва да се подкрепят култури и трябва да се доведе до резултат и резултатът е, че е, нашите международни партньори е, винаги е, са участвали във вътрешната ни дискусия с личните им интереси. Известното споразумение Блер Хаус беше подписано, за което говори господин Бове 1992 година ние решихме да има подкрепа само на 5,5 милиона хектар и за 1 е, милион биопродукта и трябва да се спазва това е, споразумение. Е, след прегледа на съхстопавската политика вече не се оказва такава подкрепа и съответно споразумението от Блерхаус вече не се произвежда, докато производството сега е на 11 30 милиона хектара, т.е. над 5,5 хектара, които се споразумяхме първоначално. Ако погледнете как е, се развива производство на белтачени през последните 3 години, е, все още има недостиг, обаче все пак има увеличението 28,5% до 30,35% и нещо, е, така че има известно увеличение благодарение на биогоривата, които се произвеждат произвеждат в по-голяма степен и където има биопродукти под формата на бълтачини. Както аз вече казах, господин Хауслинг, вашия доклад е своевременен, защото сме в навечерието на дискусията по политиката до 2013 година и комисията скоро ще изготви своя доклад за ориентацията. Е, господин Хаслинг е много ефективен докладчик, е, защото е, той вече засяга доклада на комисията по точка Q, на която трябва да се позовем, прият от комисията. И става въпрос за точката, която засяга бълтачините. Въпреки това трябва да кажа на всъщност вие говорите 17 ноември, но трябва да имате предвид, че това ще бъде на 18 ноември, защото комисията отложи дискусията с един ден. Благодаря ви. Еравамо тути al corrente, grazie. E adesso ridarei la parola a Martin Hoschling per le considerazioni е, Отново давам думата на господин Мартин Аунслинг за неговите последни окончателни наблюдения. Ja, ich darf jetzt zunächst bei allen първо искам да благодаря най-сърдечно на колегите за коментарите и предложенията, които те направиха в тази дискусия. Бяха обсъдени множество точки, които са части от моя доклад. Принципно искам да посоча, че ние трябва на първо място да поставим общите страни, а не е, допълнителните аспекти. Мисля, че общите моменти трябва да бъдат изведени на преден план – не можем да кажем да, не можем да внесем изменения. Аз казах вече, че има страни, където имаше много положително развитие и точно това трябва да разгледаме по-подробно. В дългосрочен план трябва да се направи нещо и в другата посока, така че тези мерки трябва да бъдат изведени на дневен план стана дума за животинските бълтачини, съвсем не искам да избягвам тази тема. В действителност в много сфери със сигурност това е нещо, което не можем да заобиколим. Смятам, че всички сме на това мнение. Проблемът а това пролича от много скандали, е в изграждането на ефективен контрол в тази сфера. Трябва да се поиска и становището на комисията и ние не бива да поемаме риска да се получават отново грешки, защото те ще струват скъпо на отрасъла. Гюнтер Яр каза, че има износ на месо, което не се използва в Европа, Ставаше дума за избягване на разходи по отстраняването на отпадъците. Това са прочутите пилета, които в крайна сметка отиват в Африка. Действителност, да, така е. Понякога в някои сфери имаме проблеми свързани по-скоро с лукс, а именно, че изнасяме. А по темата мога да кажа, че това на първо място е проблем на контрола и ние трябва да гарантираме да нямаме проблем с канибализма в много сфери и да разясним това на обществото, като му дадем възможност да даде своя принос. А сега по генно модифицираната соя, това е следващата точка, аз съвсем съзнателно не се спрях експлицитно на тази тема в моя доклад. Аз не смятам, че тук трябва да се води дебат, който би следвало да се проведе на друго място. Едно ще посоча, колкото повече бълтачини произвеждаме в Европа, толкова повече решаваме проблема. А що се отнася до альтернативите, които се предлагат много аспектно, ние крайна сметка не можем да кажем, че ще спрем отглеждането на соя, защото не искаме генно модифицирана соя. В Бразилия се произвежда много голямо количество генно модифицирана соя, така че тук е, наистина не можем е, да вземаме подобни мерки, за които говоря, трябва да се помисли за други мерки. Смятам, че Трябва да се спра и на споразумението Верхаус. Комисията посочи, че по принцип това е невъзможно. В дискусията с комисията аз се очудих когато беше казано, това може да отиде на буднището на историята, комисията каза. Не, и затова трябва да се изясни, ако наистина това не е в сила, тогава темата с това споразумение би била приключена и ние наистина можем да я приключим, но формулировката трябва да бъде ясна. Ако търговския проблем е такъв, че от една страна ние при вноса нямаме данъци, от друга страна имаме някакви регулаторни рамки, това трябва да стане обект на дискусия с комисията. Тази дискусия е малко деликатна, ако мога така предпазливо да се изразя. А ние трябва много ясно да знаем какво трябва да бъде заличено и какво трябва да бъде договорено отново. Госпожо Раймърс, според мен има едно чисто идеологическо становище, което може да бъде поставено на първо място, а именно, че свободната търговия е нещо добро. Но все пак трябва да си помислим малко повече в тази насока, според мен. Дефицитите в дългосрочен план могат да станат проблем за европейското земеделско стопанство. 80% дефицит е малък дефицит, обаче не, не толкова малък, че да можем да го отстраним толкова лесно. Спомням си за работната група, която имахме, където основно ставаше дума за това, че не само Европа е в фокуса на основните производители на соя, а също и Китай, така че ако така се променят търговските потоци, аз мисля, че утре можем да имаме проблем с този дефицит. Разбира се, проблема не е само с маслините, имаме проблеми с бананите в Европа, понеже беше засегнат проблема с а, а, маслините и зехтина. Имаме и на други места дефицити в а, Европа. А, протеиновите растения са част от а, земеделието и това е от столетия така. И в тази форма на селско стопанство, което практикуваме в Европа, ние правим така, че те почти ще изчезнат, а това е много голяма културна загуба. Това е също и загуба на земеделски потенциал, който в Европа не можем да използваме. Ако и отглеждането на даден сорт спадне на такива ниски равнища, то тогава нито един семепроизводител няма да проявява интерес към производство на семена от тези култури. Така че тук трябва много добре да си помислим какви стандарти ще прилагаме. Както казах, радвам се, на положителните изказвания в дискусията. Докладът може да стане и по-дълъг, ако има добри предложения, нямам нищо против. А това, което според мен е много радостно, е, че в крайна сметка ние ще внесем предложение за реформиране на ОСП и тук е, е важно да имаме една обща позиция, да изведем общите неща на преден план – а що се отнася до компромисите и компромисните предложения, аз съм оптимист, ние бихме могли да ги включим само когато парламентът изготви силен доклад и когато формулира обща позиция, ние бихме постигнали да ние бихме успяли да постигнем нещо така е тук, така и е в други области. Благодаря. Благодаря много, Мартин. Разбира се, ще се опитаме да намериме колкото се може по-широк консенсус. Сега минаваме към последната точка от дневния ред. Точка 6. Европа, водеща световна туристическа дестинация, нова политическа рамка за европейският туризъм. Скъпи колеги, туризма е един економически отрасъл от огромно значение за економическия растеж. Разнообразието на, в туризма е от огромно значение, ако искаме да увеличиме конкурентоспособността на Европа. Селският туризъм може и трябва да заеме все по-важна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 Николе... Разчитам на вас за подобряване на този доклад с вашите предложения. Благодаря, господин Николеско. Откривам дискусията. Започваме с колегата Капово Сантос. Благодаря. Аз а, а, е, се радвам тази инициатива на комисията, е, защото от гледна точка на е, нашия интерес, именно чрез туризъм ще се създадат най-много работни места в провинцията. Туризъм чрез селско стопанство, агротуризъм, селски туризъм трябва да бъдат в хармония. Аз Искам да е, всъщност е, мнението на комисията по е, селско стопанство е отразено в документа на Европейската комисия. Трябва да има селски туризъм заедно с европейските столици и не може да се сроточаваме само около един град – защото е, целият регион трябва да се възползва и от възможностите на селския туризъм. Трябва да се има предвид и освен това е, естествения кръговрат в природата, в сезоните. Е, защото при селския туризъм през различните сезони се предлагат различни продукти. Въобще предлагате различни неща, докато при традиционния туризъм хората обикновено пътуват през летния си отпуск, отиват на плаж, стажа. И също предоставят се много възможности, примерно да речем по време на жътвата, е, или когато е, засиява зърното. И също е, може да има нови клиенти през цялата година, да бъдат засегнати различни възрастови групи, включително да се приобщат и възрастните хора и е, така да се увеличи и тяхната покупателна способност. Трябва да има е, стратегия е, за привличане на посетителите посетители от е, страните, които е, сега излизат на пазара, защото е, те имат увеличена покупателна способност и там има голям туристически потенциал. Те ще проявят интерес към европейската култура, а освен това да открият изобщо принципите на нашата цивилизация, която до голяма степен е тръгнала от провинцията Госпожа Паусън, благодаря, господин председател. Аз идвам от е, община, която е слабо населена. Площа е някъде около колкото площа на Люксембург. Имаме около 10 000 жители в общината. Имаме различни е, ски съоръжения, имаме като цяло зимен туризъм, обаче става дума все пак за туризъм, който през зимата се осъществява и аз е, смятам, че на тези отдалечени места е, също може да се осигурят работни места и може да се осигури развитие на такива райони. Ако си сътрудничим, ако имаме предвид повече последиците на економиката върху туризма, най-вече в отдалечените райони, ще установим, че всичко това са взаимосвързани неща. То се свързва с селското стопанство, също така с бреговите райони, с планините на север и, както казах, всички тези аспекти трябва да бъдат обединени. Трябва също така да се има предвид, че имаме културни паметници, че имаме музеи, сбирки с изкуство и смятам, че това е важно за нашето културно наследство, но всичко това се намира в градовете. 55% и дори повече от европейското население живее в гъсто населени е, градски райони. И колкото повече нараства населението там, колкото по, толкова по-голяма е потребността от е, чувството за спокойствие, за уединение с природата и Смятам, че тази тенденция ще е, продължи все повече и повече. И тук е, селският туризъм предлага много възможности. Както казах, нещата трябва да бъдат разгледани във взаимовръзка. Селското стопанство трябва да се поддържа в малка рамка, след това за малко производство на хранителни продукти трябва да има, за да могат тези отдалечени райони да преживеят и казах вече, че всички тези отрасли трябва да се разглеждат в единство. Благодаря, госпожо Паулус, казва председателя, господин Дорфман и след това колегата Арно. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че сега сме като че ли в началото на политиката за туризма с Лисабонския договор беше въведени общности и правомощия в тази сфера и сега трябва да си зададем въпроса какво има смисъл да се прави на общностно ниво и какво не. Смятам, че някои неща като че ли няма смисъл да се правят на европейско ниво. Туризмът е дейност, която е силно териториално белязана. Имаме различни видове туризъм, туризъм, културен туризъм, морски туризъм, планински туризъм, всичко каквото сърцето поиска може да се предложи и смятам, че тук можем да си помислим за общи е, оферти, за общи предложения, а това да бъде предоставено като дейност на е, частния сектор. Може да се създават е, различни сайтове за туризма и аз смятам, че а, тук предлагането е наистина много голямо и ако 100 неща са създадени, няма какво ние да създаваме 101-то. Сега за селския туризъм. Идвам от регион, който има около 5000 жители, около 78% са земеделски стопани и в моя регион има около 2000 жители земеделски стопанства. Смятам, че въпросът трябва да бъде разгледан от два аспекта. Селското стопанство е от огромна важност за целия туризъм, защото един добре поддържан ландшафт е нещо много значимо за туризма. Ако няма добър ландшафт, туриста няма да дойде, така че ландшафта играе много важна роля. А за да се направи той привлекателен, ние трябва да създадем съответните механизми в сълскостопанската политика. Селските райони, планинските райони, това са общностно благо и е, ние непрекъснато говорим по тези теми. Е, вторият въпрос е свързан с предлагането. Селското стопанство е, дава решителен принос за развитието на туризма. И ако е така, селското стопанство трябва също да получи парче от баницата. Посочено беше всъщност, че в селските райони се предлагат все повече неща, предлагането става все по-разнообразно и смятам, че този пазар има потенциал за растеж в селското стопанство. Няма вече такива пазари с такъв потенциал и за това ние бихме могли в много региони на Европа да реализираме допълнителни доходи за е, по-скоро възможност за допълнителни доходи за земеделските стопани. Благодаря. Eh, и накрая аз искам също да се изкажа. Е, госпожи, господин Аньо. Благодаря, господин председател. Извинете, че съм малко черноглед, обаче ние имахме много приятна провинция в е, е, Великобритания и туристите дойдоха да дойдат нашия морски климат и зелената трева, която произваждаме. Обаче сега, като дойдете, е, ще видите а, зима след зима след зима. И, а, и, и, така че това е нов спорт за туристите. Е, те дойдат да се разходят в нашата провинция, да видят колко а, много а, мъртва природа могат да видят. Но това не беше достатъчно. Сега а, а, виждаме, а, е, че има и а, а, платна за слънчева енергия. А, е, така че а, трябва просто да престанете да строите да, вашите индустриални комплекси в нашата провинция. Bene, abbiamo finito il dibattito, adesso... Eh, така, а, сега искам да дам думата на комисията госпожа Алунас. Извинете, че неправилно произнесох името ви, госпожо. Не, няма проблем, казва представителя на комисията. Благодаря ви за това, че взехте решението да включите в окончателното становище на парламента нашето съобщение за туризма. Знам, че много други е, комисии от парламента работят е, по темата е, и ще направят своя принос по нея, както почитаемия господин Лупеско подчерта, това съобщение на комисията е, е свързано с Лисабонския договор. Е, по силата на Лисабонския договор за първ път се признават правомощия на Европейския съюз за подкрепа е, за действията на държавите членки в областта на туризма. Това не е правомощие на Европейския съюз. Ето защо то е, действията, които се предлагат от комисията, са подкрепящи действия. Освен е, по Лисабонския договор, е, съобщението на Европейската комисия иска да е, допринесе е, за стратегия за растеж, е, за новата е, европейска стратегия 2020 за разширение на туризма от, е, от гледна точка на конкурентоспособността. Конкурентоспособността е стълб в комуникето и е ръка за ръка е, с устойчивостта и качеството. Както вече беше подчертано, е, има е, четири стълбо в комуникето конкурентоспособност, устойчивост и качество, отговорност на туристите и на туристическите агенции, разбира се, и е, видимостта на Европа и на нейните дестинации не само е, чрез е, реклама на някакъв етикет или на толкова много етикети, а като помогнат на държавите членки и на техните туристически агенции е, да е, има по-ясно разграничение на пазарите и по-добра реклама на техните дестинации, т.е. това са нашите европейски дестинации. И е, четвъртия приоритет е по-добра координация, по-добро сътрудничество, защото Туризма е хоризонтална политика и решенията, които се взимат в областта на селско стопанство, например, могат да се отразят на туризма или на околната среда. И всяко законодателно предложение може да се отрази на туризма и както и на много други области. За селския туризъм е, не се говори много в е, съобщението на комисията – защото имаше ограничение в броя на страниците и действията са неясни. Те са е, изброени, но трябва да се е, е, разработят по-подробно от гледна точка на ежедневното им приложение. Ние искаме да има следващ документ, документ е, за е, приложението на тези действия и той ще ще се обсъждат тази седмица на 18 и 19 ноември на Европейския туристически форум, заедно с държавите членки и представители на туристическата индустрия, на туристически асоциации от цяла Европа и заедно с някои членове на парламента и представители на различните комисии. И този план а, а, ни уведомява по-добре как искаме да работим заедно, а, как държавите членки и туристическата индустрия може да а, работят по-добре. По някои от тях трябва да има по-ясна централна насока, защото те са още в така, първоначален етап. Говоря, е, сега искам да поздравя инициаторите на Калипсо. Е, те, това е една подготвителна акция, която беше предложена и изготвена от Европейския парламент. 2011 година е третата, последна година от съществуването на Калипсо. И е, въпросът е да се помогне на промишлеността и на държавите членки да преодолеят сезонността и да започнат да мислят повече по решенията как да се преодолее този проблем. Селският туризъм е много важен аспект за а, тази тема, както и разнообразяването на туристическото предлагане. Наш колега от Генерална дирекция селско стопанство ние ще разчитаме за бъдеще на тяхно сътрудничество, за да се намерят синергии и да имаме координиран подход при прилагането. Благодаря ви. Благодаря и на комисията. А сега давам думата и на нашия докладчик, господин Николеско, който е и заместник председател. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на всички колеги за мненията, да благодаря и на комисията. Всичко, което казахте, ще бъде взето предвид при изработването на окончателната версия на съобщението. Надявам се също така, че колегите ще внесат и изменения. Сега обаче искам да направя няколко коментара по провод, казаното от колегата Кофман и е правомощията. Европейските правомощия. Аз лично смятам, че тук в нашата комисия в момента говориме за потенциала на селския туризъм, за развитието на туризма като цяло и на европейската економика. Европейският е, съюз разполага с е, инструменти и е, има свои про про програми, които в областта на туризма. Така че не, не почваме от нула. Затова смятам, че тази програма ще бъде, тази кампания ще бъде успешна. Ние имаме нужда от най-различни подходи, за да спомогнем за развитието на селските региони. Селския туризъм е един вид туризъм, който би могъл да бъде интересен както за европейците, така и за туристи от други континенти. Но за да бъде а, този отрасъл жизнено способен, трябва да го направим атрактивен. Така че очаквам вашите предложения във всички, във всички области, включително и как да запазиме селския ландшафт. Благодаря много, казва господин председателя на комисията. Благодаря на заместник председателя Николеско. Приключихме с заседанието на комисията. Следващото заседание на комисията ще се състои в четвъртък на 18 ноември в 14 часа. Там на това заседание ще присъства и комисара Чиолус. Става дума за... И това заседание ще се проведе в зала 4Q1, като може да се слушат дискусиите и в зала 4Q2. Повтарям още веднъж, четвъртък, 18 в 14 часа. Срока за внасяне на изменения по доклада Хослинг е 29 ноември 12 часа. Срок за внасяне на изменения за доклада Хърслинг и дефицита на белтачини. Луиш поиска думата. Става дума по точка 7. Разни. Бих искал само да привлеча вниманието ви на заседанието с комисора Чолус. Много колеги споменаха, че са поканили асоциации на фермери от техните страни да участват в това заседание. И боя се, че няма да има достатъчно място. Разбирам, че има втора зала но там ще, във втората зала ще има само звук, няма да има видимост. Защо просто е, не, премести, не се премести това заседание в пленарна зала, например? Защото има много хора, които са заинтересовани от тази тема, включително и пред, представители на гражданското общество, на професионални организации. Така че много ви моля, направете необходимото да се опитаме да е, разполагаме с много по-широка зала, по-голяма зала. Отлично предложение, господин Капуш Сентуш. Ще се опитаме да заседанието да се проведе в пленарна зада. Всъщност, секрет, секретарията е, се опита да го направи, но за сега не сме получили положителен отговор, но ако сте ако сте всички съгласни, ние ще настояваме, защото наистина ще присъстват страшно много хора и, и е добре това, този дебат да се състои в пленарна зала защото това ще даде и една допълнителна тежест на това заседението. Господин Албрещ също по точка разни. Благодаря, господин председател. Аз, съм, аз лично съм поканял шест, представители на 16 фермерски асоциации. Така че много ще се радвам, ако те могат да разполагат с места и да, да участват Просто нека да, да предвидим това, за да нямаме проблеми после. Благодаря, господин Алвеш. Сега се обръщам към представителите на всичките политически групи. Ако имате някакви ако искате да кажете кого сте поканили, колко души очаквате, по този начин просто ще можем да упражним натиск над секретарята на парламента. Благодаря ви и ако координаторите са съгласни, ще започнем заседанието след 5, 5 минути, а сега е, закривам заседанието на комисията.